че днес в Европейския парламент мога да се обърна и да кажа няколко думи за Никол Фонтен. Тя ни напусна преди няколко дни след дълъг политически живот. Беше се посветила на обществото и борбата за собствените си идеи и идеите на обществото. Благодарим и я почитаме. Избрана е за първи път през 1984 година тя е изключителен член на нашата асамблея, на нашия парламент 20 години. Имаше едно кратко прекъсване, което не е била депутат, но е била министър във Франция. През всичките тези години тя познава Европейския парламент, институциите на Европейския съюз, и работи за укрепване на същите тези институции. Като заместник-председател, който отговаря за помирението, тя работи много солидно и спокойно за консолидиране на процедурите по съвместно вземане на решение консолидиране ролята на Европейския парламент. Дължи ми много. 20 януари 1984 година тя става председател на парламента. In veritate concordia. Този девиз е нейният девиз, е, който стана и нашия девиз. Той е прият преди 18 години, преди, е, по време на нейното председателство. Тя е един символ. Тя показва как може да се работи отдадено. Нейният е, девиз всъщност инспирира, вдъхновява цялата и дейност. Сом диферент всички ние сме различни, но разнообразието ни обогатява. Имаме множество култури, представляваме една стара цивилизация. Понякога имаме различни интереси, но имаме едни и същи основни ценности. Само обединени можем да защитим тези ценности и да се представим добре на световната сцена така мисли тя, когато подписва и хартата за основните е, права преди 18 години. Тя е убедена, че нашата асамблея, нашия парламент може да проправи път за нашите ценности по цял свят. Тя също така се интересува активно от Африка. Ние сме единствената част от света, където вече няма смъртно наказание. Затова тя се бори за освобождаване на журналисти, за права на жени, които са били потъпкани или чието права са били потъпкани. Тя защитава правата на човека. Това са нейните убеждения. Убежденията на Никол Фонтен. Тя става председател на този парламент през 1999 година. И тогава работи за едно по-голямо сближаване с гражданите на Европейския съюз. Тя работи активно и по места, не само тук в парламента, близо до гражданите. По време на своето председателство тя се среща с всички, провежда стотици интервюта, среща се с всякакви хора. Тази близост до хората е изключително важна за нея. Тя е човек, който може да изслушва и който може а, да взема правилните решения. При приемането на единната валута, макар че има големи страхове, тя е близо до а, гражданите. Имахме и доклад Фонтен, а, в а, който решихме да въведем побратимяването на градове в Европейския съюз. Така искахме хората да се познават по-добре, милиони граждани да се опознаят. Тази идея да бъдем все по-близо един до друг е изключително важна и днес. Никол Фонтен беше смел председател и дълновиден председател. Когато талибаните преминаваха през Афганистан, тя беше готова да се изправи срещу този ход. Председателя на Паланстинския съвет и председателя на Кнесета бяха тук а, и се срещнаха в парламента по време на нейното председателство. На, високо, на среща на високо ниво в Ница тя успява да убеди Тони Блеер за това, че трябва да подпише хартата за основните права на Европейския съюз. При откриването през 99-та година е, на срещата тя казва Днес трябва съюза да придобие нов смисъл. Нещата не са се променили днес. И ние трябва да продължим работата на тази изключителна колега, която знаеше как да говори с хората. Трябва да работим с ентусиазъм, и да бъдем част от този големен, голям проект, който ни обединява. От името на Европейския парламент благодаря, госпожо председател. Скъпа Никол, за всичко, което бяхте, за страста, за коража, за последователността, които отбелязаха работата ви, която бе в услуга на гражданите, които усещаме в живота си. Всичко е казано. Благодаря. Сега давам думата на господин Вебер. Той ще говори за няколко минути за Никол Фонтен. Mr. President, dear colleagues, as EPP we are deeply saddened about. Като е НП е- за нас Новината за Никол Фонтен е много тъжна. На първо място изразяваме съболезнования на нейните близки и приятели. НП загуби много важен свой член и един истински приятел, който почти 23 години е работил с нас през цялата си кариера – Никол Фонтен много активно работи по образователните политики, защото знаеше, че обществото има нужда от това. Тя знаеше, че образованието е ключът към ценностите и това е основата на християн-демокрацията. Никол Фонтен беше наистина велик християн-демократ – тя беше и убедена европейка, беше първата жена от групата на НП, станала председател на Европейския парламент. Тя беше много силна жена. Наскоро Никол Фонтен ни призова да дадем нов старт на Европа, да превърнем Европа отново в проекта, който е важен за хората – Нека се вслушаме в призива на Никол Фонтен, нека почетем памета на тази силна жена, която беше убеден европеец. Благодаря ви. Е Очевидно е, че председателят Вебер припомни от името на всички политически групи личността на Никол Фонтен, както го направихме и за Симон Вайл, Гир Верховщад го направи тогава. Сега ще има минута мълчание, за да си припомним нашата приятелка Никол. Благодаря. Благодаря и на председателя Пьотерин, който дойде днес тук, за да си припомним заедно личността на Никол Фонтен. Уважаеми колеги, дами и господа, от петък